Шест проекто резолюции е, са внесени. Закривам дебата. Ще гласуваме след приключването на днешния дебат. Следващата точка от дневния ред е за нарушаването на правата на човека в Бахрейн. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. И така, В е, третия случай става дума за една страна, в която хората се борят е, за своите права, за правото си на свободно изразяване. Те демонстрират мирно и спокойно, но е, военни части е, и полицейски части е, смазват протестите. Става дума за Бахрейн. Но все пак. Е, в Бахрейн междувременно е, има комисар за правата на човека, който разследва случаите на нарушения. Ние обаче настояваме е, хората, които все още са под арест, да бъдат е, освободени. Е, има и още нещо, което е, ми харесва особено много в текста за резолюция, е именно, че е, износът на оръжие е, на САЩ за Бахрейн вече е преустановен. Много е важно да се спазват правилата по отношение на износа на оръжие ние не можем е, да е, защитим хората, които са жертва на един репресивен режим, ако същевременно хора е, и страни, които са на наша страна, продължават да внасят оръжие за този режим. Това а, правеше САЩ, но вече преустанови. Има и други арабски страни, които го правят. Настоявам комисията да а, проучи този въпрос и да изложи пред съответните арабски страни нашето настояване да се прекрати вноса на оръжие. Основният въпрос е свързан с освобождаването на задържаните, така че хората да не загубят вяра в арабската пролет. Госпожо Декайзер, вие имате думата сега. Благодаря, госпожо председател. Ако всички е, мислят, че нищо е, не правим не след обед, аз не мисля, че такова е мнението в Бахрейн, защото е, е, становището е, на е, посолството в Бахрей на всички приятели, които познаваме, е такова, че има промяна, че не би трябвало да се допуска контрапродуктивен ефект. През последните часове чуваме само това, че ще има контрапродуктивен ефект това, което правим. Но какво се стреми да постигне тази резолюция? Ами стреми се да постигне, защото правата на протестантите, мирните протестанти за повече демокрация в Бахрейн да бъдат спазени, гласът им да бъде чут. Знаем, че от една година, от трагичните събития тогава е имало промяна и ще дам съвсем набързо два примера. Е, независимата анкетна комисия, създадена от краля, е, стигна е, до ужасни заключения. Каза, че имало изтезание, имало е мъчение, имало и други нередности това е добре. Сега, друго е дали ще се накаже направеното, но все пак е имало констатации. второ, имаше тристранна е, е, комисия е, от няколко седмици между работодатели и работници, които са представители на двата съответни сектора в Бахрейн и те стигнаха до положителни резултати в работата си, като тези резултати бяха и подписани. Може би сме прекалено негативно настроени. Сега в крайна сметка нищо не се поднася на готово. Не се ловят с и маймуни. Трябва да полагаме усилия за демокрацията в Бахрейн. Трябва да останем бдителни силни, да подпомагаме а, прогресивните сили. Господин Танък. Госпожо председател, миналия месец бе отбелязана годишната от създаването на Демократичното обществено движение за демократизация на Бахрай. И а, наистина протестиращите бяха разгонени а, с безогледна употреба на сила. Правителството на краля на Бахрайна обаче се слуша в мнението на международната общност и е, създаде независима анкетна комисия, опитайки се също така да, да примери различните връждуващи страни, в това число шиитското мнозинство в страната. Създаването на Министерство за правата на човека в страната също е стъпка в правилната посока. Е, твърди се, че това министерство ще отстоява и най-високите стандарти, които са признати в международен мащаб. Групата на европейските реформатори, консерватори и реформисти приветства всичко това, но настоява също така границите на страната да бъдат отворени за международни наблюдатели и журналисти, така че приветстваните от нас реформи наистина да бъдат провеждани под наблюдението на независими наблюдатели. Господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа в подкрепа на разискванията ни днес за Бахрейн. Мисля, че тази страна е от забравените от арабската пролет. Преди повече от година там имаше манифестации. Продължава обаче репресията срещу протестиращите е при пълна незаинтересованост на международната общност. Там има революция, която отказваме да видим. И за това е добре Европейският парламент да покаже, че си дава сметка какво е развитието в страната, че там има нарушение на правата на човека и че той осъжда тези нарушения. Той а, осъжда и прекомерната сила, която силите за сигурност използват срещу гражданите. Процесите, несправедливи съдебни процеси са станали е, запазена марка е, на борбата с е, демонстрантите ограничават се и неправителствените организации. Необходимо е обещанията на Бахрейн относно правата на човека да бъдат последвани от конкретни стъпки и препоръките на независимата анкетна комисия в това отношение са начало. Госпожа Вержа, две минути. Благодаря, госпожо председател. Наистина има страни, е, които не се радват на такова внимание от страна на медиите е, и на общественото мнение. Именно такава страна е Бахрейн. Е, въпреки, е, че и е, следихме какво става в Туни, забравихме да видим, че и народът Бахрейн се е вдигнал. Но репресията беше кървава и тя е с подкрепата на саудитската армия. Ние искаме по-силно да се заклейми това участие, а не само да се е, отхвърля от Европейския парламент с меки думи. Споделям това, което каза преждеговорившата колега. Е, извън обещанията на лице е репресия. На 14 февруари имаше голяма манифестация за едната годишнина, за първата годишнина от събитията. Журналисти, синдикалисти обаче все още биват буквално влачени пред съдилищата. Демонстранти също биват изправени пред съда. Дори обикновени граждани, които са се осмелили да говорят с журналистите. Хиляди хора са били уволнени за участието си в манифестацията и не са върнати на работа. Стотици студенти са лишени от възможността да посещават учебни занятие по същата причина. И е, все още искаме да чуем какви са констатациите на докладчика на ООН. Е, има пет е, пети корпус на американската армия. Има и присъствие на някои европейски държави там в този регион. Някои европейски сили явно подкрепят и обучават армията в Бахрейн, включително французин. Това събужда у мен много лоши спомени. Да, време е да се а, окаже натиски върху а, европейските предприятия, които са уволнили бахрейнци и не са ги върнали на работа. А, тази резолюция ще покаже какво може бахренците да очакват от Европейския съюз, от Европейския парламент. Ние трябва да прокламираме, че защитаваме правата на човека и демокрацията и действаме в тяхна защита. Благодаря. Сега господа Шаке. Благодаря, госпожо председател. Имаше световен форум, който бе финансиран от правителството на Бахрейн тази година и това показа намерението на бахрейнските власти да бъдат възприемани сериозно от делова, международните делови среди. Но това може да стане само ако се спазват правата на човека. Когато се нарушава свободата на словото, когато хората се уволняват заради това, че са изразили становище, търговското и економическо развитие е невъзможно. Когато лекарите биват съдени, тогава няма защо да е инвестициите. При растящото напрежение между шиити и сунити има опасност от е, е, съпътстващ конфликт с участието на Саудитска Арабия и Иран. Е, би трябвало предприятията, които са уволнили работници следствие на манифестацията, да ги върнат обратно на работа и не трябва европейски технологии да се използват за репресия на хората. Бахрейнските власти трябва да осъзнаят на къде върви историята, да направят реформи, да започнат да спазват правата на човека. Освобождаването на политическите затвори затворници, особено Махдия Будееб, Абдулади Ал-Кавая, са от основно значение за нашия парламент. Сега, от НП госпожа Маковей. Разгонването на мирната демократична демокрация, демонстрация в Бахрейн бе начало на един процес на влушаване на положението в страната, независимо от създадената анкетна комисия. Независимо от обещанията на правителството, насилието продължи до края на наложеното военно положение през юни 2011 година. Е, загинаха 25 на души и е, броят на загиналите до края на годината достигна 60. Е, Бахренските власти трябва да сложат край на, на тази практика, на преследването на правозащитници, на, на интелектуалци, на, на лекари, е, които е, са съдени от военни съдилища. Е, на това трябва незабавно да се сложи край. Не, ние също така заклеймяваме продължаващите репресии в интернет. Повече от хиляда страници в интернет са блокирани от Бахрейн. Парламентът трябва да вземе по-категорична позиция. Европейският съюз трябва да засили натиска си върху бахрейнското правителство да изпълни своите ангажименти за защита на правата на човека. Госпожа Герин Герденберг една минута има думата. Благодаря, госпожо председател. Гражданите, хората на Бахрейн, вдъхновени от протестите в Египет, в Тунис, излязоха на улицата и сложиха начало на една вълна на протести е, с настояването, с искането да се установи конституционна монархия в страната. Е, в резултат от е, бруталното преследване на протестиращите бяха убити 60 на души. Бахренските власти ограничават свободния достъп до интернет, правото на сдружаване и други права на човек. Ние настояваме на всичко това незабавно да се сложи край, да бъдат възстановени основните права и свободи и да започне диалог с гражданското общество. Благодаря. Госпожа Орлен, една минута. Благодаря. Е, госпожо председател, Бахрейн вече доста се промени. Въпреки, че бе пролята кръвта на много невинни граждани, страната сама се обърна към реформите. Реформите обаче не могат да успеят, когато отговорните за изтезанията и убийството на е, бахрейнски граждани е, е, не са изправени пред съд. Стимулирам бахрейнското правителство да отмени обвиненията срещу мирните протестанти и медицинския персонал, помогнал на ранените, да освободи съдържаните и да започне независимо разследване на тежките деяния на насилие против мирни протестанти в защита на демокрацията. Бахрейнското правителство е направило много грешки и то изгуби доверието и уважението на международната общност. Не бива да пропуска обаче да види полуката и се надявам, че пътят към демокрация ще бъде послан с много важни реформи. Благодаря. Господин Камински, една минута. Я глъбоко вижда в то, че няма... Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, аз съм дълбоко убеден, че няма народ, който да не е предопределен за демокрацията. Няма части на света, общества, в които демокрацията да не може да разцъфти. И аз бях особено зарадван от това, че вятърът на промяната повя над арабския свят и в това число над Бахрейн. Правителството на страната сякаш бе готово на известни отстъпки, но предприетите от него стъпки се оказаха твърде скромни. И онова, което все още става в Бахрейн, поражда тревога. Независимите журналисти все така не могат да отразяват събитията в страната и това подронва доверието е, в официалните власти на Бахрейн. Не можем да говорим за свобода и демокрация, ако убийците не бъдат а, изправени пред съда. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Арабската пролет през изминалата година обхвана и Бахрейн. Но по време на протестите е, няколко души загинаха, а стотици бяха задържани. Кралят на Бахрейн е, състави е, една комисия на национално равнище, която в хода на разследванията установи, че петима е, от протестантите са убити в резултат на репресивните действия на полицията, а петима от охранителните сили също са загинали по време на протестите. времено бе взето решение да се е, проведат е, много сериозни, задълбочени разследвания и е, резултатите да бъдат огласени. Очевидно, двете страни проявяват желание да водят разговори и кралят проявява също добра воля. Господин Обермайер, благодаря, госпожо председател. Арабската пролет междувременно се превърна в арабска зима. Международния печат е, непрекъснато информира за събитията в е, Сирия. Да не забравяме и е, съдбата на коптските християни в Египет. Ето, че сега се добавя и Бахрейн. Е, много хора междувременно загинаха в Бахрейн, повече от 45 души. Полицията се опитва да смаже протеста с сълзливка, с гранати, с съчми. Индиректно и САЩ участва в конфликта. Очевидно силите на статуквото са по-силни от силите на промените. А това на практика означава, че и ислямистските сили са по-силни от демократичните директно протестиращите хора. При всички положения ние би трябвало да подкрепим исканията на е, гражданите в Бахрейн, които искат повече демокрация, които искат реформа, които искат спазване на Конституцията и е, на практика искат да се присъединят към останалите страни, които осъществиха арабската пролет. Благодаря, госпожо председател. Бахрейн не е най-лошата страна в света, не е и най-бедната, не е и най-недемократичната. Все пак, въпросът, който обсъждаме днес, е, има огромно значение. И се надяваме, че в резултат на нашата резолюция бахрейнските власти ще се почувстват притиснати да извършат необходимите реформи – Създаването на не... Бахрейнската независима анкетна комисия може само да се приветства. Но сега трябва да се предприемат мерки за изпълнение на, неговите, е, на нейните препоръки, по-специално хората, които са извършили нарушение на правата на човека, трябва да бъдат изправени пред съд. Също така бахрейнците трябва да се ползват от правото на мирен протест. Тези, които са задържани за упражняване на това право да бъдат освободени, особено тези, които са загубили работата си заради участието в мирни протести, трябва да си върнат работните места. Самият първи свят не трябва да изпраща военно оборудване в Бахрейн, докато тези мерки не бъдат предприети. Благодаря. Надявам се, че по този начин ще можем да постигнем много. Благодаря, господин Кели. Сега спонтанни изказвания. Госпожа Асае. Е- благодаря, госпожо председател. Сигурността в Бахрейн все още не е стабилно понятие. Службите за сигурност влизат в сблъсък. Комитен рапорти kertoo, että Смирни демонстранти. През ноември имаше съобщение за широко разпространена употреба на изтезания срещу демонстранти. И това продължава. Тоест, е, действията, които се предприемат, е, не съответстват на препоръките на независимата анкетна комисия и нарушенията продължават. Е, тези, които биват задържани, автоматично се подлагат на изтезания. отправен е призив за преустановяване на демонстрациите. Аз не мисля, че можем е, просто безучастно да гледаме това, което става. Благодаря, госпожа Гомеш, една минута. Е е Проекторезолюцията е, е много балансирана. Наистина, взети са стъпки от бахрейнските власти, създадена е анкетната комисия, но се отчита също така в проекто резолюцията, че не е направено достатъчно. Не са освободени, например, политическите затворници. Миналата седмица в Брюксел разговаряхме с жени от Бахрейн, от всички религиозни изповедания и а, те споделиха с нас, че администрацията е завладяна от а, сили на, на мракобесието. Защо не се допускат журналисти? Защо е, специалният докладчик на ОНЕ за предотвратяване на изтезанията не е допуснат страната? Защо все още не е поканен е, на специалната комисия на ОНЕ, е, която е създадена за да установи фактите и върховният представител на Европейския съюз трябва категорично да настоява пред Бахрейн да се съобрази с волята на международната общност. И е, наред с това би трябвало да направим необходимото, за да спрем износа на оръжие от Европейския съюз за Бахрейн. Госпожа Николай. Госпожо председател, Бахрейн е типичен случай за постепенни, малко стъпки под натиска на международната общност и след това много повече стъпки назад. Анкетната комисия в доклада си посочва, че международните стандарти са нарушени в съдебната област. Тогава обаче е, правителството на Бахрейн създаде нова комисия, която ще излезе със своите заключения през този месец. И тогава ще видим всъщност какви са намеренията на бахрейнското правителство. Така че аз приветствам нашата проекторезолюция и се надявам тя да потикне Бахрейн към нови стъпки напред. Госпожа Корола има думата. Благодаря, госпожо председател. В началото на октомври видяхме на къде върви положението в Бахрейн, прочетохме че хората, които идват в болницата, се арестуват за това, че са дошли да бъдат обработени раните им. Всъщност това е отговорът на мирните демонстрации. Трябва да поставим в центъра на вниманието си прекратяването на това недопускане на хората до мирни демонстрации. Има необходимост от реформи, потребно е правилно, добро отношение към защитниците на правата на човека. Султанът на Бахрейн и бахрейнските власти ни увериха, че възнамеряват да се погрижат за недопускане на нарушение на правата на човека. Все още очакваме добри примери. Благодаря, господин Репо. Благодаря. Народът на Бахрейн има право да очаква реформи и зачитане на основните права на човека – Исканията за по-добри условия на живот не са прекомерни. Те в никакъв случай не са и заплаха за бахрейнското правителство. Вместо да а, отговори а, на, то, на тези разумни искания, правителството чрез своите служби за сигурност а, премина към хардлайнерски атаки а, срещу а, мирните демонстранти няма нищо достойно в това да се хвърлите въоръжен срещу невъоръжени демонстранти. Бахрейн трябва да гарантира хуманното отношение на демонстрантите, на представителите на гражданското общество, на журналистите. То трябва да подкрепи гражданското общество като такова и неговите активисти. Всъщност е, в Бахрейн е, е необходима повече демокрация, повече диалог с, гражданско обще... с гражданското общество и повече работни места са необходими, особено за младите. Благодаря, господин Репо. Сега господин Поселт. Госпожо председател, познавам Бахрейн от повече от 30 години. Ще кажа само едно. Тази страна бе поела по един е, много добър път и аз съм сигурен, че тя може да се върне отново на този е, път. Но не бива да забравяме, че е, Бахрейн се намира в един много сложен регион. Да, естествено, че е, от една страна са е, властите на Саудитска Арабия, е, които притискат Бахрейн, от друга страна има една системна агитация от страна на шиитите, така че и двете явления са е, опасни за Бахрейн. Ние би трябвало не само да критикуваме действията на монарха, но и също времено да му помогнем, защото в никакъв случай не бива да позволяваме да се стигне до ужасяващи кръвопролития между шиити и сунити. Наистина, арабската пролет в момента като че ли застрашава да премине в екстремизъм в повечето от е, страните, е, в които имаше революция миналата година. Не бива да допускаме това да се случи в Бахрейн. Госпожа Тайн накрая. Уважаема госпожо председател, приветствам това, че се обявяваме срещу нарушенията на правата на човека в Бахрейн. Има резолюции на ООН, има резолюция от и декларация от ОСЛО, която също би трябвало да се има предвид. Не бива в никакъв случай обаче да омалуважаваме реакцията и в е, държавите членки. Е, те са доста разнопосочни, по същия начин както е, се реагира и на събитията в Сирия в самото начало, когато узнахме за първите жертви. В никакъв случай не бива да се допускат доставки на оръжия в Бахрейн, нито от страна на Русия, нито от страна на САЩ. Знаем, че и руснаците доставят оръжие в този много сложен регион. Тази практика трябва да се преустанови. И така, Госпожо комисар, извинете ме, преминах без да искам към обобщаване на дискусията. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, Европейският съюз следи с голямо внимание ставащото с правата на човека и основните свободи в Бахрейн. Особено след като през февруари миналата година започна изследване на това положение. Забелязваме примери на недобро отношение, понякога дори изтезания на задържаните лица, без необходимите гаранции, наблюдаваме ограничение на основните свободи. Зачитането на стандартите на правата на човека трябва те първа да се установява. Все още предстои е, на солидна основа да бъде поставен процесът на е, национално помирение. Реакцията на Европейският съюз на това безпокоително положение е последователна. Катрин Аштън е, е направила 8 изявления във връзка с Бахрейн, призовавайки към диалог и спазване на правата на човека. Тя постави този въпрос няколко пъти пред бахрейнския външен министр и през април миналата година се срещна с самия крал. Съветът на министрите на външните работи в заключенията си от март, април и май потвърди същата позиция. Делегацията ни в Рият и нашите служители от службата за външни действия редовно провеждат диалог с бахрейнските власти. Европейският съюз приветства решението от юни 2011 година на краля на Бахрейн за създаване на независима анкетна комисия, която да хвърли всестранна светлина върху нарушенията на правата на човека. Сега Бахрейнското правителство трябва да изпълни препоръките от доклада на тази комисия, обнародван през ноември. Европейският съюз заяви готовността си да окаже конкретна помощ на Бахрейнското правителство при изпълнението на тази трудна задача чрез подпомагане финансово и експертни познания. Много важно е тези препоръки да бъдат пълноценно и бързо приведени в действие. Също така е важно да започне истински диалог между властите и опозицията. Опозиционните групи е, трябва да изиграят своята роля при създаването на условия за такъв диалог, защото ако липсва диалог, няма да има трайно, истинско национално помирение. Най-сетне надяваме се, че е, при е, съдите, дори от националните съдилища за сигурност, особено при съдите, е, постановени по отношение на 21 медицински лица и няколко е, правозащитници ще бъдат отменени. Всички тези лица трябва да бъдат съдени от граждански съдилища с всички гаранции, закрепени в, дома, в националното и в международното право. Благодаря, госпожо комисар. Както се опитах преждевременно да ви кажа, е, получих шест проекта на резолюции. Всъщност госпожа Гомеш. Преди да гласуваме, е, госпожо председател, искам да дам информация е, на парламента, идваща от телеграфните агенции, че е имало атак атака на Етиопия в Еритрети, Еритрея, като няколко души са убити и двама германци са отвлечени. Всъщност в в военен конфликт са тези две страни от 90-те години. Европейският съюз не само на една от тези страни Етиопия оказва масирана подкрепа, но всъщност не прави необходимото за да изисква двете страни да зачитат арбитражните условия за границата постигнати и договорени преди няколко години. Искам да помоля чрез вас госпожа Аштън да дойде пред парламента следващата седмица пред Комисията по външни работи, за да ни даде информация какво става между тези две страни. Благодаря ви за информацията. За... Да, току-що узнах, че във вторник ще започнем следващата пленарна сесия поради е, православния Великден. И ще продължи до е, петък съответно. Е, това означава, че председателския съвет е, е ще е, реши доста рано какъв ще бъде дневния ред. Аз смятам, че това не е правилно. Протестирам срещу едно такова решение, което в крайна сметка е, нарушава собствените ни правила, тези правила, които сме приели. Е, много моля всички колеги от останалите политически групи да ме подкрепят, така че да променим това решение до април. Да, е, беше взето решение е, да започнат е, заседанията във вторник, обаче председателят, председателите на групи и на комисии могат да решат какво да поставят в дневния ред. И сега, повтарям, получил съм 6 проекта на